което беше отложено от миналата седмица, става дум, дума за док, доклада на а, нашата нашата комисия на делегацията за връзки с държавите от Южна Азия в Бангладеш и прекарахме и два дена на Малдивските острови. Бих искал да ви кажа, че Срещнахме се с представители на политическите среди, гражданското общество, НПО и целта беше просто да установим и наистина положението в страната. Това беше целта на нашето занимание. В Бангладеш се срещнахме с а, е, представители на властта с министра на здравопазването, министра на правосъдието, както и с говорителя на парламента. Обсъдихме проблеми с е, председателя на Комисията по човешки права, както и с представители на е, гражданското общество, с председателя на Националната партия, представители на синдикатите, на работодателите, Знаете, че Бангладеш е една от страната, която е най-засегната от промените в климата, затова Бангладеш участва в различните международни форуми. Накрая имаше и прес конференция около 60 два, две точки бяха обсъждани. Сега про, проблемите, които повдигнахме, човешките права, гражданското общество като като че ли така по-неохотно се среща с нас, отколкото в миналото, като че ли се стеснило пространството на гражданските свободи, има а, жертви сред а, блогери, убийства на някои блогери, има стесняване на а, пространството на свободата на меси, медиите. В а, а, тази страна Знаете, има представители на различни вероизповедания, включително смятат да развият така наречения буддийски туризъм, същевременно има климат на доста голяма нетърпимост, колкото до а, а, проблема свързан с а, търговията. Ние споменахме връзките между клаузата за спазване на човешките права и съответните е, търговски клаузи. Също така подчертахме е, необходимостта да има независими е, институции, които да могат да извършват мониторинг на човешките права, включително и на една незави... независима избирателна комисия. Знаете, че миналата година бяхме свидетели на насилие след е, изборите. А, също така, след, е, знаете, кат, катастрофата с е, а, производството на надрехи след проблемите, които бяха повдигнати по-късно. Обсъдихме проблема и е, с е, властите, които ще отговарят за е, наблюдението след изтичането на споразението през 2018 година Сади Карим също участваше, отговор с него а, и нашите партньори. Обсъдихме а, целта Бангладеш да се превърне в страна с средни доходи след 2020 година и за увеличаване на свободния умен с Европейския съюз, който обаче изисква спазването на известни критерии, включително и борба с корупцията, колкото до външните, външните работи. Обсъдихме също така отношенията с Индия, но включително и с Миямар, както и положението на малцинството Руханга и а, разселените лица, кои бежанци от а, Бирма. Много други проблеми бяха също така повдигнати, но предвид, че сте тук, за да участвате в гласуването. Ще спра до тук, но ако някой има желание да е, получи повече подробности относно това посещение, би могъл да се обърне към мене. Благодаря госпожа Ламбърт. Господин графа. Благодаря, бих искал да спомена един проблем, свързан с превода на доклада по напредъка и а, изменението. Обърнах се към компетентните а, служби има изменение в смисъла на моето а, изменение. Става дума за а, изменение 114. Става дума за м, израза административна а, административни власти на Македония. Господин Вайка. Бих искала да ви благодаря. Да благодаря и на председателя за това, че решихме да а, отмениме гласуването, тъй като миналата седмица правителството на Македония реши да отложи изборите и фиксира нова дата 5 юни. Беше необходимо да направим това, за тъй като и ние, и нашите партньори от САЩ бяхме единодушни, че страната не беше готова за да проведе е, прозрачни, демократични и законосъобразни избори, така че междувременно бе определена нова дата, 6 юни. Аз внесах две изменения, свързани с новата дата, както Казвам също така, че необ... необходимо всички партии в Македония да работят и да си сътрудничат и измененията са включени в и ще бъдат гласувани. И добре, сега след, след това нека да гласуваме. Изменение 13. Хауит. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 63. За. Против. Въздържали се. Приема се. 64. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка по 64-то ли? Гласуваме електронно по 64-то. Hmm? I think there's rumors that one too much for the EP. Носят се слухове, че има един глас повече от НП. Никога не може да има достатъчно гласове от НП. Окей. Okay. Окей. Okay. Wir machen nochmal, das war jetzt 64. Äh, Още веднъж по изменение 64. 66 за. Против. Въздържали се. Приема се. 67 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 4 с устно изменение 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 79. За. Против. Електронна проверка. Край на гласуването. Приема се с 30 на 21 гласа. Компромисно 5 с устно изменение 2 за, против въздържали се, приема се. Компромисно 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 109 за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против, Електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се с 18 на 32 гласа. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, а, Ковачов is 112, not... 112. Изменението на господин Ковачев, 112 за. Списъка на НП, мисля, че има грешка. Изменението на господин Ковачев е под номер 113, но всъщност е номер 112. Кой е за 112? Господин Ковачев, гласувайте си за изменението. Това е последният ви шанс. Против? Въздържали се? Електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се с 25 на 24 гласа. Господин Ковачев, ако не се бяхте поколебали още от самото начало, щяхте да спечелите. 113 за, против, въздържали се, приема се. 114. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 115 за,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 против, въздържали се, приема се. Изменение 138. За, против, въздържали се, електронна проверка. Край на гласуването. Приема се с 34 на 18 гласа. 139 с устно изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 140 за. 140 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка по 140. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се с 26 на 19 гласа, въпреки всички усилия. Сега предстои едно много опасно изменение. 141. За шестима вносители. За. Против. Въздържали се. Приема се. 142 за. Против. 1 въздържали се, отхвърля се. 143 за, против, въздържали се, отхвърля се. 144 в две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 146 за,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 въздържали се, приема се. Изменение 165 за, против, въздържали се, приема се. 166 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 167. 176, извинете, за, против, въздържали се, приема се. 177 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 13 за, против, въздържали се, приема се. 190 за, против, въздържали се, отхвърля се. 191 в две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля, приема се. Изменение, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 193 за, против, въздържали се, приема се. 194 за, против, въздържали се, приема се. 195 за, против, Мисля, че се приема, но нека проверим електронно. Гласуваме електронно по 195. Край на гласуването. Отхвърля се с 26 на 25 гласа. 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. 197 за, против, въздържали се, приема се. 198 за, против, въздържали се, отхвърля се. 199 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 14 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 15 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по първа част на изменение 208 за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, също се приема. 209 за, против, въздържали се, приема се. 210 за, против, въздържали се, приема се. 211 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 въздържали се, приема се. 220 за, против, въздържали се, приема се. 221 за, против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се, приема се. 224 за, против, въздържали се,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 Компромисно 16 за, против, въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 17 за, против, въздържали се, приема се. 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. 261 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 18 за, против, въздържали се, приема се. 264 за, против, въздържали се, приема се. 265 за, против, въздържали се, приема се. 266 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 267 до 270. Можем ли да ги гласуваме блок? Не. 267 за, против, въздържали се, отхвърля се. 268 за, против, въздържали се, приема се. 269 за, против,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 въздържали се, приема се. 36 за, Компромисно едно. За, против, въздържали се, приема се. 35. Изменение 35. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 3 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, електронна проверка по 56 Край на гласуването. Отхвърля се с 29 на 24 гласа. 58 за, против, въздържали се, приема се. Едно, за, против, въздържали се, отхвърля се. Две, три и четири. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Пет за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 7. Не. От отпада изменение 11. За. Против, въздържали се, приема се. 12. За. Против, въздържали се, приема се. Гласуваме електронно по целия текст на проекторезолюцията. Моля, гласувайте. Приема се с 42 гласа за, 9 гласа против и 2 въздържали се. Поздравления за господин Вайгъл. Jetzt müssen wir noch abstimmen.